правилника. На мен ми се струва, че гласуването трябва да се проведе отново. Я, Голниш. Господин Голниш. Логиката е следната. Разгледахме отблизо въпроса. Разгледахме го в светлината на правилника за работата ни. Позицията на господин Шимански срещу, т.е. против доклада е известна на всички. Т.е. резултата при гласуването е ясен. За първи път се обсъждаше доклада Дълво Шимански. Независимо от случилото се, правило 1715 решението на председателя е окончателно. Госпожа Подимата е била председател, тя е взела решение, така че по процедурния правилник не може да се подложи на съмнение нейното решение. Съжалявам наистина, не мога да променя а, това решение. Колеги, Тази сутрин най-вероятно сте забелязали, че имаше призиви за освобождаване на двамата е, задържани в Сирия. Журналистите е, трябва да знаят, че ние не сме ги забравили. Е, семействата им ясно трябва да чуят нашето послание. Ние сме е, на тяхна страна, подкрепяме ги и Сирия е едно от най-опасните места за журналисти. В момента 27 журналисти и много граждани са станали жертва. Над 90, 16 журналисти са отвлечени или са изчезнали. От месеци за мнозина от тях не се знае нищо Голяма част от тях са граждани на Европейския съюз от Франция, от Испания, от Полша. Аз съм убеден, че всички ние се прекланяме пред храбростта на тези хора, които следват професията си и излагат живота си на риск. Ние високо ценим това, което правят те по време на тази гражданска война, която тече вече три години с все по-нарастващо насилие. Без работата на журналистите нямаше да знаем нищо за ужасите на тази война, за масовите кланета, за изтезанията, за това, което се случва на обикновения човек, на деца. Нямаше да знаем за ежедневното страдание. страдание. Днес а, мислим за всички онези журналисти, които са загубили живота си а, някъде на сцена на военни действия, независимо дали са европейци или не. Призоваваме за незабавното освобождаване на всички задържани журналисти. Благодаря ви за вниманието. И така стигаме до гласуването по доклада на госпожа Ферейра. Госпожа Ферейра се разболя. Господин Санчес Преседо я замества. Желаем на госпожа Ферейра да се възстанови бързо. Преди гласуването ще, ще дам думата на госпожа Болс като председател на Комисията по економически въпроси. Благодаря. Искам само да обясня, че искаме отлагане на законодателната резолюция, за да продължим преговорите с съвета а, с един